So, schönen guten Morgen allerseits. Bis... Добро утро, уважаеми колеги. Струва ми се, че не всички са дошли все още, но въпреки всичко трябва да започнем, защото вече е 9 и 10. На първо място работ... дневния ред за днешното заседание. Мисля, че можем да приемем дневния ред с няколко изменения. Осма точка електронното гласуване по становището под формата на писмо ще остане за следващото заседание, защото все още не сме готови. И мисля, че това са всичките промени, които исках да представя по отношение на дневния ред. По отношение на езиците, можете да се изказвате и да слушате превод на всички езици, с изключение на хърватски и малтийски и датски. Също така имаме и посещения днес, но ще дам малко повече подробности днес след обяд, когато гостите са тук. На следващо място протокола от предишното заседание от 11 януари тази година. Мисля, че протоколът може да бъде прият. И направо към четвърта точка. Сега ще дам думата на господин Павел Трантина, който е председател на секцията за заетост, социални въпроси и гражданство в Европейския економически и социален комитет. Добре дошъл, казвам на господин Трантина. Благодаря, че приехте нашата покана да участвате по тази точка от дневния ред. Нашето намерение за бъдещата ни работа е да организираме подобни дискусии с вас и представители на вашата секция, а също така и на комитета като цяло, защото се очаква изготвянето на допълнителни становища, доклади, по които се надявам, че ще можем да работим заедно, защото има изключително голямо припокриване. С това давам, ви давам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Може би името ви звучи италианско, но все пак аз съм от Чехия. И за мен е истинско удоволствие да представлявам Националния младежки съвет в Европейския економически и социален комитет и тук в парламента. Виждате колко разнообразна е дейността на нашия комитет. Ние представляваме работодатели, работници и различни интереси, като например младежи, групите, групата на жените, економически групи. Опитваме се да черпим от експертните знания и умения, които са разработени на място за да взимаме решения. На първо място благодаря за предоставената възможност да участвам във вашето заседание и за да представя приоритетите на секцията СОК в Европейския економически и социален комитет. Наистина високо ценим отличното сътрудничество по конкретни досиета и събития, за които имаме чест да приветстваме ваши представители. И ще дам конкретен пример. Вчера един семинар, който организирахме по темата за интегрирането на бежанци на пазара на труда и слушахме госпожа Жин Лембърт и господин Клод Ролан, представители на вашата комисия. Освен това, по същата тема беше организирана и друга дискусия миналата седмица и това показва устойчивите работни взаимоотношения в област, в която имаме допирни точки за постигането на споразумение между парламента и нашия комитет през 2014 година. Нашия председател, господин Дасис, участва наскоро в една конференция на председателите на комисии, за да се доизчисти работата, съвместната работа а също така и да се даде допълнителен тласък на сътрудничеството в областта на изготвянето на европейското законодателство. Нашия комитет се ангажира с участието по изготвянето на становища, така че те да бъдат надлежно представени на парламента. Парламентът може да определя приоритети, по които нашия комитет може да предоставя допълнителна информация, становища за задълбочаване на дейността. Надявам се, че по този начин може да да се задълбочи нашето сътрудничество. И накрая сме готови да направим оценки на изпълнението и приложението на съществуващото законодателство, да предоставим необходимата информация за това как се прилага и в гражданското общество. По отношение на взаимоотношенията между вашата комисия и нашата секция по конкретни области, вашата дейност напълно се припокрива с нашата в определени а, области а, по отношение на конкретни компетенции, като човешки права, обежища, миграция, но също така и в области като образованието и правата на жените. По отношение на конкретните дейности, в допълнение към конкретната дейност в секцията СОК, например становища, които изготвяме, оценки, които ще направим, публични а, събития, мисии за установяване на конкретни факти, Участваме и с обсерваторията за пазара на труда и конкретни групи, групата за иммиграция и интеграция на беженците, но също така малцинствата, интегрирането на ромите и хората с увреждания. През пролет Та на тази година предвиждаме да приключим становища, свързани с солидарността, предоставянето на по-добър достъп до пазара на труда, интеграция, а също така и те основни приоритета на комисията. Ние ще се фокусираме върху три основни теми. Първата е свързана с инвестициите, в това число и социални инвестиции, растеж, качествени работни места, по-добри условия на труд и човешки капитал. Втората област е свързана с спазването на основни социални и човешки права. И последната област, която е много актуална, е свързана с миграцията, убежищата и интеграцията. Какво се включва в тези три пакета от приоритети? На първо място по отношение на инвестициите, социалните инвестициите, интегрирането, човешкия капитал, по-добрите условия на труд и човешкия капитал, надграждаме над вече свършената работа Запознати сте с различни становища на нашата секция, например инициативата за младежката гаранция. През 2015 година проведохме проучване за младежката заетост, най-вече във връзка с дейността на обсерваторията за пазара на труда за насърчаване на създаването на качествени работни места. Нашето намерение е да разгледаме и възможностите за по-добри условия на труд, насърчаване на ангажираността на човешкия потенциал и даването на възможност за а, населението, което да устаряващото население в по-здравословни условия. Също така секцията в момента разглежда и променящите се условия на естеството на заетост наймането на работна ръка. Това е становище, което изготвяме по молба на холандското председателство и се очаква да бъде прието през месец май. Следваме и дейността на вашата комисия за прилагането на стратегията за младежката заетост и програмата Еразъм Плюс. Работим и за приемането на една по-задълбочена стратегия и план за действие до 2020 година и секцията СОК ще осъществи мониторинг на структурните фондове през периода 2014 и 2020 година, като фокусът е на социалния фонд, многопластовия подход и Подготвяме и становище по собствена инициатива за ефективността на средствата от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие за, с цел борба изключването, социалното изключване. По отношение на следващата област, а именно спазването на човешките права, работим за борба с дискриминацията като цяло и равнопоставеност, също така и възможността за предоставяне на равни права за малцинства, също така и за хора с различна сексуална ориентация. Знаете, че провеждаме и публични консултации, така че очакваме необходимата информация след като се проведе публичната консултация чрез новата ни, новосъздадената ни група за правата на хората с увреждания. Работим по оценка на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. По този начин можем да допринесем и за доклада, за становището на вашата комисия за изготвянето на съответното становище. По отношение на интегрирането на ромите, продължаваме да работим по националните стратегии за интегрирането им. Освен това ще продължим да работим и по а, стълба за социалните права, нещо, което беше обявено като приоритет от, в програмата на председателя на комисията Юнкер. Освен това работим и в областта на борбата с бедността и социалното изключване. Освен това има и становище за, по молба на холандското председателство, за да се постави фокус върху борбата с бедността, защото до 2020 година приблизително 20 милиона души са застрашени от това да изпаднат в бедност, но също така работим и по програмата за борба с бедността по полов принцип. В тази връзка трябва да спомена, че през 2015 година наградата за социално сближаване беше е, е, отредена на организации в е, Германия, Ирландия, Франция и Финландия за социално сближаване. Освен това, имаше и участието, това беше и с участието на представител от вашата комисия, госпожа Жан Ламберт. И се фокусираме и върху четвъртия пакет за свободно движение на пазара на труда и насърчаването на свободното движение на гражданите в Европейския съюз. По молба на, датското, на холандското председателство изготвяме становище посветено на свободното движение на пазара на труда в Европейския съюз и очакваме да се приеме през април тази година. А също така следим и вашата дейност по отношение на социалния дъмпинг. Третата област – миграция и интеграция – Тя не е пряко свързана с вашата дейност, но до известна степен има допирни точки, най-вече по отношение на интегрирането на бежанци и мигранти на пазара на труда. Насърчаваме приемането на обща политика за интегриране и миграция. Работим по становище по собствена инициатива за всеобхватна политика в областта на миграцията и също така работим задълбочено и по отношение на интегрирането на беженците на пазара на труда. Така че се надяваме, че ще можем да допринесем и за вашата дейност. Споменах вече успешното събитие вчера по тази тема с участието на представители на вашата комисия. Изготвяме и становище по същата тема по молба на холандското председателство и се очаква да се приеме на пленарното ни заседание през април. Нашия комитет работи и на терен Имаме мисии в 11 държави членки, за да се запознаем с работата на различни организации на гражданското общество за тяхната работа с беженците. Въпросът за интегрирането на беженците на пазара на труда беше засегната. Становището ще бъде приключено през март и през април ще бъде разгледано на пленарната ни сесия. Няколко събития ще бъдат организирани по тази тема. Най-важната е Европейска. Европейския форум за миграция. Това е съвместно събитие между нашия комитет и комисията и ще се проведе тази година на 6 и 7 април. Това е основната платформа за диалог с гражданското общество по въпросите за миграцията и бежанците. Тази година фокусът ще бъде върху легалната миграция и е, интеграцията. Освен това ще предложим, ще връчим и награда на гражданското общество за организации, които работят в областта на интеграцията на бежанците и мигрантите. Тоест виждате какви са приоритетите на нашата секция и секцията СОК се стреми да предприеме проактивна роля и най-вече по отношение на споразумението за сътрудничество с парламента. Надявам се, че по този начин ще можем да допринесем и за вашата работа. Благодаря ви за поканата, благодаря ви за вниманието и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Трантина. Може би е добре да започна с изказването, че на последното заседание на координаторите решихме да се обърне към председателя на парламента, за да поискаме едно становище за социалния стълб. Така че това становище вече като наше искане е включено в нашите планове. Очакваме с интерес становището, което ще подготвите. Сега ще се обърна към координаторите, партийна група по партийна група. Защото е добре да чуем мнението на координаторите, ако присъстват тук, но ако не присъстват, сигурно има и заместници Дейвид Картер. Благодаря, господин председател. Координаторите имат някои други задачи и понякога трябва да ги извиним, че не присъстват на заседанието. Благодаря на господин Трантина за изказването. Имам два кратки въпроса. Прогнозите за уменията, търсенето и предлагането, заедостта през 2020 година се очаква да надмине равнището от 2008 година. Знаем за сериозните предвигателства в професионалното образование и обучение. В цяла Европа и в всички сектори. Как професионалното обучение в Европа може да се адаптира, за да се освоят уменията, които са необходими за възстановяване на растежа. Това беше първия въпрос. А вторият въпрос дали експлуатирането на работниците компрометира ефективността в Европейския съюз. Благодаря, Иода Штайн. Благодаря. Добър ден, колеги. Извинявайте, забавих се. Имаше доста голямо съдействане. Моят асистент ми разказа внимателно за това, което сте съобщили през април. Очакваме становище за свободата на движение на работниците. Темата е много актуална, защото има връзка с референдума в Великобритания. Предполагам, че във вашето, вашия комитет сте работили около желанието на Великобритания да излезе от Европейския съюз. И какво мислите по този въпрос? Дали смятате ли, че свободата на движението на работниците може да бъде ограничена? Благодаря. Госпожа Макинтайр. Алде, госпожа Хакин и нея не, не я виждам. Зелените също не присъстват. Доминик Мартан, моля ви. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Трантина за сериозният ангажимент на неговият екип по темите, по които работим в нашата комисия. Въпрос към господин Трантина. В някои случаи имам чувството, че е, нашата комисия и депутатите не правят нищо, защото всички решения се вземат от комисията и от съвета. Така че въпросът ми е към господин Трантина. Може ли да направим така, че парламентът да бъде по-активен и да участва? Благодаря. Да, наистина трябва да прегледаме и доколко полезна е нашата, нашата комисия. Томас Ман, благодаря за коментарите на координаторите. Аз съм от Германия и се радвам, че има толкова допирни точки между нашата комисия и вашата работа. Под линия на миграцията и интеграцията в Германия а, искаме а, да има солидарност, нещо за което им говорим често, но, а, често, но не виждаме да се проявява на практика, като говорим за бежанците и техния брой. Как мислите, е, ще можем да преодолеем този проблем? Има ли сте а, мисия за установяване на фактите? Дали има нужда да се а, а, обмисли въпроса още веднъж? защото има хора, които са готови да помогнат в тази ситуация. Как да се чуе техния гласа? Трябва да се мисли с законодателство за цяла Европа. Има ли изгледи за някакви стъпки напред в тази област? Или пък политиците не смеят да се изкажат по тази тема, защото се опласяват, че избирателите нямат да ги подкрепят. Вярно е, че трябва да пазим границите на Европейския съюз, но не бива да създаваме нови граници вътре в Съюза. Много често не, не чуваме нищо за Шенген и няма за изказвания в полза на това пространство. Имате ли препоръки по тези теми и въпроси? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателят на секцията СОК. Аз като председател на региона зная, че економически и социалният комитет е доста активен в тази свейност. Общо взето решенията се вземат от комисията и от шефовете на правителствата и държавите. Ние трябва да обединим своите усилия, за да можем да спечелим тази битка. Първата битка, която трябва да водим, е за преразглеждане на фондовете за сближаване и кохезия – Струва мисля, че реакциите на тези фондове, включително и социалния фонд, са много бавни. А от друга страна тези фондове са изключително важни за възстановяване на заетостта и за запазване на човешкия капитал. Така че виждам, че и вие работите на същата дължина на вълната, както нашата комисия. Втората ни битка е да изчезнат недоразуменията във връзка с гаранцията за младеж, младежите и заетост за младежите. И борбата срещу безработицата сред тях. Това е изключително важна тема. това е най-важната стъпка, за да се върнем към заетост на младите хора. По третата точка съм съгласен с вас за това, че трябва да има професионално обучение за интеграция на търсещите обежище. Ние общо взето в нашата комисия се отнасяме положително към такива предложения и се въздържаме от опасностите, свързани с популизма. Затова има нужда от специална политика за миграцията и професионалната интеграция на тези хора. И тук подкрепяме изключително силно участието на гражданското общество в цялата тази дейност. Но има и една червена светлина за преселването на бежанците. Има изключително забавяне под тази тема. Много често тези бежанци се озовават в малки градове и населени места, където няма толкова възможности за заетост. И това е проблем, за това искам да помоля Социалния и економическия комитет да ни помогне в решаването на проблема. Благодаря. Клод Руле. Благодаря, Господин председател, искам да подчертая сътрудничеството между нашите две институции. Тук има един мост, една пасарелка, която трябва да се използва много по-често от нас, защото работим по едни и същи теми, едни и същи предизвикателства. Само така можем да удвоим нашата енергия и компетентност. И така ще се опитаме между нашата комисия и Социалния економически комитет да създадем една платформа за сближаване. И още нещо накрая. Сътрудничеството между нас е въпроси на демокрация между представителите на, на избирателите в парламента и специализираните познания в социално-економическия комитет на гражданското общество, където има специалисти и професионалисти в тази област. И накрая един малък въпрос. Има едно досие, по което трябва да работим заедно. Движението на младите хора в Европа създава възможности за заетост и тук виждам потенциал в Erasmus и Erasmus+ за европейския стаж като цяло. Благодаря. Благодаря. Не виждам повече желаящи за коментари. Господин Тарантино. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми дами и господа депутати. Въпросите ви отразяват широкия спектър от въпроси, с които вашата комисия се занимава. По въпроса на господин Касас. връзка с търсенето и предлагането на квалификации и умения. Това е въпрос, който ме вълнува от самото начало на длъжността ми в Европейски економически и социален комитет във връзка с мобилността на европейско равнище. Има много стратегии, които съществуват на национално ниво, но на европейско ниво признаването на, на квалификации и умения е от огромно значение с цел е, осигуряване на мобилност. Разработили сме нови насоки за е, валидиране. Вие споменахте СЕДЕФОП пред вас ще, разговар... пред вас ще говорят както представители на СДФОП, така и на Еврофонд. Това ще стане утре. Ние също ще, е, ще сме на това заседание. Това, което казахте за социалните партньори, е основен приоритет и за нас. А по отношение на борбата с експлоатацията, това е основен елемент от нашите усилия. Опитваме се да постигнем един динамичен компромис с социалните партньори. И аз лично съм а, особено любопитен как ще успеем да се справим с а, а, този проблем. Въпроса на госпожа Стайндрикс. Свободното движение и референдума в Великобритания. Не сме излизали с конкретно становище по отношение на референдума и, и вероятността Великобритания да напусне Европейския съюз. Ние подкрепяме трудовата мобилност. И всички проблеми, които биха проистекли от ограничението на пазара на труда, са основна грижа за нас. някои от групите в рамките на ЕКОСОК ще проведат дебати тая пролет с колеги от Великобритания. И разбира се, това ще е една от основните теми, които ще разгледаме. И на базата на това ще излезем със становище. По въпроса за това доколко има полза от нас като комитет, е, мисля, че някои от вашите колеги вече дадоха отговор е, на този въпрос. Ние отразяваме е, гледището на, на крайните потребители – и насърчаваме социалния диалог. Господин Манс, бежанците. Това е нещо, което сме изтъквали многократно в някои от последните ни е, становища е, за миграцията и на последното си пленарно заседание всъщност е, изтъкнахме нуждата да се запази шенгенското споразумение. Миналата седмица на пленарното заседание приехме резолюция почти единодушно Разбира се, запазването на Шенген изисква голяма степен на солидарност в Европейския съюз. Госпожа Моран Шантие, благодаря, че Изтъкнахте ролята на ЕКОСОК, споменахте Кохезионния фонд и Европейския социален и инициативата за заетост на младежите. Това е въпрос, който е от голямо лично значение за мен, защото съм бил докладчик по тези въпроси и съм изтъквал нееднократно, че, че не става въпрос единствено за финансиране, има и други условия, които трябва да бъдат изпълнени. Необходимо е да се осигури консултиране. И други услуги, които са от значение за, за успеха на тази инициатива. Това е значение и за интеграцията на бежанците на пазара на труда. Това е от значение не само за, за нашия пазар на труда, но и за самите бежанци и тези от тях, които възнамеряват да се завърнат, след като придобият нови умения. Искам да благодаря на последния колега за въпроса и за изказването му вчера при нас. Това е от голямо значение за нашето сътрудничество. Erasmus Plus, Erasmus Plus е друг начин за укрепване на нашето сътрудничество. И така, в заключение искам да ви благодаря още веднъж за поканата. И се надяваме нашето сътрудничество да се задълбочи е, допълнително. С удоволствие ще приема и бъдещи ваши е, покани. И също така е, е, бихме искали да поканим и вас на, на, на наши заседания. Благодаря ви още веднъж, господин председател. Благодаря, господин председател, за любезната покана. Координаторите е, приз... решиха да, да насърчат председателя ни да, да изпрати съобщение до вас, което да ви насърчи да приемате, да приемате становище по този въпрос. Това е от значение за, за по-доброто регламентиране и законодателство. Смятаме, че вашите становища са от голямо значение, но усилията за намаляване на бюрокрацията И това е нещо, което ни тревожи, понякога а, са в разрез с а, социалните права Знаем, че е, британските приоритети във връзка с Европейския съюз или напускането му са многобройни и много от тях засягат заетостта и правата на служителите, на, на наетите в Европейския съюз. Но още веднъж благодаря ви за, за съдействието, благодаря, че говорихте пред нас. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Die EU strategie преминаваме към пета точка стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите. Господин Лаврио е, е докладчик, така че е, давам първо думата на вас. Сега ще ви представя първият ми доклад. Става дума за становище, което ще представи на Комисията за регионално развитие във връзка с Европейската стратегия за алпийските райони. Голяма част от територията на Франция е в, на, в тази част алпийски райони. Това са региони с уникални географски и природни дадености. За да помогнем за развитието на тези райони, трябва да се вземе предвид тяхната специфичност. В условията на глобализацията, състаряването на населението, и проблемите с е, енергията. Се търсят нови работни места. И тук можем да помогнем за развитие на земеделието, горското стопанство, енергията, производството на енергия и други, чрез нови, истински, иновативни технологии. В стратегията трябва да се включи интелигентна специализация на тези региони. Не бива да забравяме, че голяма част от економическата дейност в тези региони е сезонна и изисква специални условия за обучението, и образованието на работниците там. В становището на подкрепям необходимостта от транспортни връзки между тези региони и останалата част на Европа за всички живеещи там. Нашето становище ще бъде взето предвид и в едно становище доклад на Комисията по транспорта. Другото ни предизвикателство е достъп до интернет. Всички тези неща, които изброи до тук, са изключително важни за сближаването на тези алпийски райони с останалата част на Европа. По економическа дейност и по заетост. Нашето становище, докладът ни е ограничен. Очакваме значителна част от тези неща да бъдат включени в бъдещия доклад в Комисията за регионално развитие. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че ни въведохте в темата. Давам думата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на докладчика за проекта становището. Становището засяга много важни въпроси за този макрорегион, Алпийския макрорегион. Като докладчик в Сянка ще внеса някои предложения за изменения, които целят да да укрепят, да консолидират някои от, от въпросите. Свързани с измененията ни с недостатъчно не, цялостните услуги, които се предлагат в региона. Най-вече в най-отдалечените части на, на Опийските райони. Трябва да се съсредоточим върху демографските е, проблеми. От една страна имаме е, застаряващо население, от друга страна имаме отлив на, на е, хора от региона. Трябват ни активни политики, за да се справим с тези проблеми. Трябва също така да се възползваме от ползите от миграцията, така че да насърчим економическия растеж на региона. Алпийския регион има огромно значение и потенциал в международен план в областта на туризма и трябва да укрепим конкурентоспособността му. Макрорегионът трябва също да насърчава социалното приобщаване. Това може да стане чрез съответните публични структури, транспортни мрежи, училищни мрежи, както и високоскоростен интернет. Както каза и докладчикът, трябва да подкрепим малките и средните предприятия. Трябва да създадем по-добри изследователски възможности за изследователския сектор. Политиките трябва да насърчават инвестициите в новаторските е, отрасли. Трябва да създаваме качествени работни е, места. Трябва да преодолеем, както вече казах, и различията в е, достъпа до, до интернет и, и нови технологии. Обществени услуги и, и създаването на, на мрежи транспортни мрежи, които да са, които да са устойчиви. Това е от огромно значение за региона. Така че да не се налага на, на кореното население да напуска местата, където живее. И не на последно място, много е важно да да не отстъпваме от е, закрилата на правата на работниците и социалните е, права. Това засяга в голяма степен сезонната заетост. Всички заети в макрорегиона трябва да имат лесен достъп до обучение, до преквалификация, до езиково обучение, така че да се справят с економическите промени в региона. Още веднъж искам да благодаря на докладчика. Искрено се надявам, да постигнем ползотворно сътрудничество в тази област. Благодаря. Благодаря. Ана Георгия. Господин Георгия. Благодаря. Искам да благодаря преди всичко на докладчика за проекти становището. Човек би се запитал защо човек от е, Северна Германия, докачих по, по тази тема. Всъщност от години, от години а, е, разработваме и изпълняваме стратегия за Европейския регион и мисля, че трябва да се е, получим от, от постигнатото у нас. Има обаче теми, които не са засегнати в становището. Значението на семейството в контекста на демографския, характер, демографския профил на, на, на а, региона. Благодаря. Благодаря. Сега Клис. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на докладчика – господин Жером Лаврио за изготвеното становище и за свършената работа. Той е успял да включи в толкова кратък текст всички основни стълбове на Европейската стратегия за Опийския регион – Нека обаче отбележа, че не е поставен акцент върху въпроси свързани с заедостта и социалната сигурност за работещите в региона. Въпроси като равнопоставеност и социален статут, социално, социална равнопоставеност са много важни, по-важни от конкурентно способността. И има много проблеми, свързани с преструктурирането. Това означава, че много служители се освобождават от работата си и по този начин е много по-трудно да се постигне по-висока конкурентна способност. Тоест, ако искаме да развием потенциала на човешкия потенциал, трябва да има колективни трудови договори, да се подсилят възможностите за колективни трудови договори и на, в различни области, най-вече в селските райони, които са изправени пред все по-високи нива на обезлюдяване. Във втори параграф се говори за изследователска дейност и иновации. Да, няма нищо лошо в иновациите, но това създава проблеми, защото това означава, че в някои области има по-високо ниво на безработица. Тоест, трябва да подпомогнем определени сектори, така че те да създават работни места трябва да се уверим, че се създават нови работни места. Съгласни сме с докладчика, но смятаме, че трябва да се постави акцент върху това, че професионалното обучение и образование трябва да насърчава създаването на висококачествени работни места. Всички тези предложения ще бъдат включени в измененията, които ще внесем. Благодаря. Благодаря ви. Моля да ме извините, когато първоначално представих списъка с изказващите се, допуснах грешка трябваше да дам думата първоначално на госпожа Харкин. Сега тя има думата. Благодаря. Аз се изказвам от името на колегата Иво Вагел, който не, няма възможност да бъде днес тук. Благодаря за първата редакция на текста, който отразява голяма част от предизвикателствата, които трябва да се отчитат в Европейската стратегия за Опийския регион. Измененията, които ще бъдат внесени от страна на докладчика в Сянка от името на АУДЕ, ще засегне някои ключови теми, които не са засегнати в становището. На първо място искам да се спра на терминологията, използвана в текста. Тя според нас трябва да се адаптира така, че по-добре да отразява предизвикателствата, пред които се изправя региона. На първо място много по-добре ще бъде да се говори за предизвикателствата на глобализацията, а не за проблемите на глобализацията. Тъй като глобализацията е много широк процес, това може да доведе до положителни и отрицателни последици. На второ място, терминът застаряващо население може да се замени с термина демографски промени тъй като включва един комплексен набор от демографски промени, които се дължат не само на биологични фактори, като застаряването, но и на социални фактори, като например понижаване на ръждаемостта, което се дължи на културни и социални промени. На трето място по-удачно ще бъде да се говори за нови миграционни модели а не за изтичане на мозъци. Защото това отразява не само въздействието на иммиграцията, но и на миграционните потоци, най-вече в контекста на настоящата иммигрантска криза. На четвърто място се говори за един от стратегическите сектори. Тук трябва да се постави акцент върху социалната подкрепа и ролята на а, сектора на здравеопазването, публичния и частния а, сектор в здравеопазването, защото това представлява една от основните възможности за създаване на работни места в Европейския съюз. И не на последно място, ще е по-добре да се говори за цифрова економика, не за последните, най-новите технологии. Ето защо е наистина много важно да се въведат мерки, за да има е, адекватен достъп до е, цифровите технологии, което е изключително важно и в Алпийския регион и селските райони тъй като Алпийския регион представлява втория по големина регион на биоразнообразие в Европа, смятаме, че трябва да се подчертае значението на принципите на кръговата економика в областта на производството в региона. Това ще бъде предпоставка за въвеждането на мерки, които ще доведат до устойчиво развитие в областта на производството, потреблението и управлението на отпадъци защото Алпийския регион е поставен пред сериозни предизвикателства, предвид изчерп изчерпаемия характер на ам, природните ресурси. Има страни и подрегиони, които са изправени пред сериозни проблеми. В Словения, например, има едно от най-високите равнища на безработица сред младите хора и сред лицата над 65 години. В Италия Разликата в нивото на безработица между мъжете и жените е по-високо от средното за Европейския съюз. Подобни проблеми могат да се дължат на социални предизвикателства, също така и проблеми свързани с възможността за развитие на предприемачество. Това води до отрицателни последици от свързани с финансовата и економическа криза и засяга най-вече най-уязвимите социални групи. Това трябва да се отрази и в учебните програми за насърчаване на предприемачески модели. Смятам, че включването на всички тези важни понятия и термини ще направи текста по-ясен и ще отрази по-ясно всички предизвикателства, пред които е изправен региона. Очаквам с нетърпение да работим съвместно с докладчика и останалите докладчици в Сянка и благодаря отново за отлично свършената работа. Благодаря ви. Моника Вана за Зелените не е тук. От Европа за свободата и демокрацията нямат докладчик в Сянка по тази тема. Доминик Мата. Tout le monde, je vais благодаря, господин председател, както и останалите. И аз искам да благодаря на господин Лаврио за доклада, който е озаглавен Стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите. В Всъщност, може трябва да вземем като съображение, че този регион е изключително динамичен и конкурентен. Вторият е, аргумент, е, който се привежда, е, че проблемите, които се срещат в Алпийския регион, са проблеми, които се срещат на, навсякъде в Европа. Единствената разлика е сезонния характер на економиката. За това трябва да се вземе предвид движението на работниците, но тук не бива да изпускаме и Швейцария. Всъщност Швейцария не е част от Европейския съюз, но има възможност да помогне във връзка с заедостта на хората от Алпийският регион. По точка А за горския фонд господин Лаврио е прав, като подчертава богатството на горския фонд, който все още не е развито като потенциал, като възможност за заетост. В точка четвъртък господин Лавриот подчертава трайното развитие е необходимостта за връзка и достъп между този регион и останалата част от Европа. Между другото, там има доста летища, тунели, магистрали. Според мен този регион в никакъв случай не представлява анклав, така че мобилността там е много добра и улеснена. Благодаря, господин председател. Елизабет Моран Елизабет Мерси, е, Жером Лавриeux. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за доклада, важен за макрорегиона на Алпите. Какво може да ни интересува нас тази, в, по тази тема в Комисията за заетост и социална политика? Трябва да поставим акцента върху заетостта и всичко, което дава възможност за развитие на предприятията и на дигиталната економика сега ще кажа няколко думи за една тема, която е засегната, но не е развита добре. Сезонността на заетостта. Добре е между този регион и други региони да се сключи споразумение с други региони, за да се развие е, съответните умения и компетентност. И така, заедостта в Алпийския регион да допълва заедостта в другите региони. Планинският туризъм и балният туризъм трябва да бъдат подпомогнати, за да създадат стабилна и постоянна заетост. И така, заетостта всъщност е, е резултат от подобни условия. И само така може да се излезе от е, нестабилна заетост и да се мине към постоянна заетост. И е добре тук <clears throat> да се направи едно конкретно предложение. Съгласна съм <clears throat> с това, което каза Мариан преди малко. Има много неща, които действат добре в региона на Алпите. <clears throat> Но вижте, има едно бяло петно, което не е обхванато от новите технологии – място, там на, на място се оказва, че няма телефонен сигнал и няма възможност за връзка с интернет. Нашата цел трябва да бъде премахването на тези бели петна в региона. Не, Gott sei там gibt's Да, и то е хубаво, че имаме тези бели петна, наистина. Наистина, слава Богу, че те съществуват защото в, няма как да покрием всичко. Мисля, че с това изчерпахме желаящите да се изкажат, така както беше заложено в списъка. Тук имаме представител и на комисията. Ще му дам думата веднага. Je vous remercie d'abord de, de toutes, ces, toutes ces contributions euh, qui nourrissent aussi nos, nos travaux au quotidien dans l'accompagnement la, dans des États membres pour la, la mise en œuvre de ces stratégies. За създаване на, на съответна стратегия за този регион. Ясно, че в някои случаи е трудно да се вземат предвид всички проблеми в региона Стратегията с целия регион трябва да се насочи към а, решаване на проблемите, за да създадем, както казваме на нашия закон, една функционираща зона в която да участват всички заинтересовани страни. В тази стратегия на макрорегиона трябва да се потърси сътрудничество и да се намерят някои елементи, върху които отделните партньори ще работят заедно. И тук можем да използваме <clears throat> някои от другите регионални стратегии, Балтийската стратегия, Дунавската стратегия, за да се извлекат основните приоритети, за да могат държавите, които участват в съответната стратегия, да работят заедно по тях. Всъщност тук има още един принцип, Само така можем да решим изброените проблеми. Мобилността и достъп са също проблем, които затрудняват заедостта и пречат за устойчивото развитие на региона. Миналия юли комисията подготви стратегия по този въпрос, който, която беше одобрена от съвета към края на годината. В тази стратегия сме се опитали да включим въпроса за развитието на местните системи и подкрепа за малките и средните предприятия в стратегическите економически сектори. Предвиждаме също в тази стратегия да се работи по заедостта и има пряка връзка с МСП, които да участват в иновациите в микрорегиона. В петък тази седмица ще има една среща между трите групи, които работят по тази тема. Всъщност, поисках от участниците да представят отделни планове, които да бъдат взети предвид и по които да работим. Първа, втора и трета група със съответната координация, защото има допълващи се дейности между целия списък, е, който е включен в тази стратегия. И трябва да се подобри достъп и мобилността. Въпреки развитата инфраструктура, там има съответни проблеми с задръстванията в трафика и така нататък. А пък за белите региони подготвим един много национален подход. И тези теми вече бяха споменати от изказалите се до тук. Предлагаме конкретна мобилизация по проблемните области, които бяха посочени от колегите до тук. И трябва да се засили връзката между планинските региони и останалите региони в Европейския съюз. планинските и по-урбанизираните региони в Европа. И тази стратегия предвижда да засили връзката между Алпийският регион и останалите части в Европа. Надяваме се, че така Економическата дейност и ефективността в Алпийският регион ще се подобри. И а, така ще преодолеем а, разликите економически, демографски и също от гледна точка на обществените и социалните услуги като идеята е по тези задачи да се работи координирано, и да се подобри връзката между центъра на Алпийският регион и съседните економически райони. Ето това са перспективите в макрорегионалната стратегия. Работната група се зае с тази задача много активно и сме приятно изненадани от ангажиментите, които поеха някои от заинтересованите страни. Така се надявам да се създаде една платформа, в която ще засилим сътрудничество между гражданското общество и държавите по линия на предлагане на нови идеи, по линия на участие в плановете за действие. Това всъщност бяха някои от елементите и контекста на стратегията. Много ви благодаря. Докладчика иска ли да добави нещо, някакви допълнителни коментари или информация? Monsieur le Président, je ne vais pas répondre à chacun des points puisque nous serons amenés à nous rencontrer aussi souvent que nécessaire. En tout cas, moi, je suis à la... Благодаря на колегите за поставените акценти. Ние всъщност ги а, имахме предвид в нашата работа, но сега ще се опитам да използвам това, което казахте, за да разширя и да акцентирам някои моменти в моя доклад. Специално ще обърна внимание на това, което казахте за Швейцария. И е добре да, да вземем предвид и участието на Швейцария в някои от механизмите, които предлагаме. В момента в Швейцария тече, се предвижда един референдум за включването им в Шенгенската зона. Ще видим какъв ще бъде резултата, но <clears throat> ако на този референдум не е положителен, на, на, това ще помогне за решаването на доста от проблемите, посочени в моя доклад. Тук не бива да забравяме онази част във Франция и в Италия, която е свързана, е близо до Средиземно море. Тези крайбрежни зони са изключително важни за економическото развитие на двете страни. Имаше предложение за заетост, която да вземе предвид глобализацията. Всъщност това е, е една тема с различни аспекти, която трябва да бъде взета предвид е, при е, професионалното обучение и образование. И добре в доклада да разгледам и факторите, които влияят върху тази сфера. Ще се опитам да взема предвид а, а, онова, което казахте тук, защото а, общо взето споделям а, вашата загриженост, но а, промените общо взето ще бъдат а, редакционни. Благодаря. Ähm, Много ви благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 март 3 марта, извинете, на обяд. И на 15 и 16 юни в Комисията по регионално развитие ще се разгледа становището. Нека сега преминем към шеста точка, как най-добре може да се развие потенциала за създаване на работни места на малките и средни предприятия. Докладчик тук е господин Краснодепски. Депски и сега ще му дам думата. Поканили сме и експерти, които да се изкажат по темата. Така че, може би, тук можем да поговорим с експертите, да обменим мнения с експертите. Господин Лук Хендрикс който е директор на Европейската асоциация на малките и средни предприятия. Той ще бъде първия, който ще се изкаже по тази точка, дали е в залата. Моля да ме извините. Дори с очила ми е трудно да видя от тук госпожа Вероника Нилсен, представител на Европейската конфедерация на профсъюзите. Диана Довган от Европейската конфедерация на кооперативите в областта на промишлеността и услугите. Господин Марек Изански също е тук, който е предприемач и работодател в Полша и работи за Полската федерация на предприемачите и работодателите. И накрая господин Иан Уолкър, който е управителен директор на компанията Rotary Electrical Services и председател на организацията Rotary Engineering в Великобритания. Всеки от вас има по 6 минути и трябва да кажа, че вече съм се опарил от опита си от миналата седмица. Всеки експерт имаше възможност да се изкаже, но надвишиха двойно времето си, което им беше отредено. Така че сега ще ви помоля да се придържате към определеното време. Господин Хендрикс първо. Да, благодаря господин председател, благодаря за поканата. Наистина, как могат малките и средни предприятия да принесат за създаването на работни места? Трябва да кажем, че основната цел на собствениците и управителите на, пред... на малки и средни предприятия не са наясно с това, защото наистина процентът на незаетите сред младежите може да достигне до 50-60%. Целта на собствениците и управителите е свързана с тяхната бизнес цел. Тоест, създаването на заетост може да бъде вторичен продукт, вторичен спрямо основните бизнес цели на собствениците за да се насърчи а, създаването на работни места, тази съзнателност трябва да се разшири в обществото като цяло, за да се запознаят с а, основните предимства от това в а, обществото, но също така и предразсъдъците, които са свързани с това. Усилията на предприемачите трябва да бъдат отчетени, на всички нива, както в обществото, така и на ниво оформяне на политики. В това отношение изготвящите политиките на местно, национално, регионално и европейско ниво трябва наистина да се вземат с нормотворчеството и създаването на условия, които да дадат възможност на предприятията да създават работни места, изправени пред равнопоставеност и равно, равноправно равноправна конкурентно способност, за да може да се справим с проблема, свързан с високата безработица. Най-вече по отношение на дългосрочната безработица. Насърчаването на създаването на работни места и подкрепянето на възможностите за достъп до пазара на труда е правилният подход тъй като МСП-тата са основния източник на работни места в Европа, те трябва да бъдат поставени в центъра, когато се говори за създаване на среда. 18 милиона предприятия наемат по-малко от 10 служители и през последните няколко години МСП-тата предоставят 85% от работните места в Европа. Това е най-динамично развиващия се сектор в нашата економика. Ето защо трябва да имаме амбициозни а, подходи в нашата политика, за да създадем условия за тяхното функциониране. Да дадем възможност на малките и средни предприятия да започнат отново тази възможност за създаване на работни места. Трябва да се подобри най-вече с оглед на малките и средни предприятия, използвайки структурните фондове и конкретни инструменти, като например схемите за гарантиране на кредитите, Козме и други програми. Същевременно 10 000 работни места всяка година изчезват заради забавено плащане. Самите самите директиви трябва да бъдат засилени, за да се справят с недостатъците. Обществените органи просрочват определените срокове и забавят плащанията на малките и средни предприятия между 90 и 120 дни. Така че много малки и средни предприятия фалират поради факта, че а, обществените органи или големи предприятия не им плащат на време. Втория проблем е свързан с инвестициите. Трябва да се създадат възможности за по-лесен достъп до инвестиционните планове в пакета Юнкер. Трябва да се засили изпълнението на а, плана за малките предприятия на европейско ниво, за да се съкрати бюрокрацията и излишно административно бреме наистина трябва да приложим принципа да мислим първо за малките предприятия. Трябва да подсилим а, възможността за създаване на работни места, като поставим акцента върху малки и средни предприятия. На четвърто място подсилване капацитета за иновации. На пето място достъпа до умения. Цифрови, професионални умения в областта на професионалното обучение, стажовете, достъпа до финансови програми, а също така и възможността за достъп до услуги за подкрепа, посредници, а също така и висококачествени обществени услуги. Това е от изключително значение за традиционно малките предприятия и новосъздадените предприятия. Създаването на работни места не може да се осъществи без подкрепа за предприемачеството. Създаването на нови предприятия и разширяването на съществуването съществуващи. Така че планът за действие за предприемачеството до 2020 година трябва да се приложи. И както е договорено в рамката с социалните партньори, Предприемаченството е важен инструмент за борбата с младежката безработица. Духът на предприемачеството трябва да се развива още от ранна детска възраст в училище. Малките предприятия могат да създават работни места, ако това им е позволено от пазара да наемат високо квалифицирани работници и ако служителите могат да разчитат на различни договорни възможности, ако разходите за сила, работната сила за ръката на труда го позволява и няма допълнителни санкции за тях. Но също така на национално ниво трябва да се използват всички компетенции. Какво може да се направи? На първо място да се подкрепят реформите на пазара на труда чрез координиране на политиките, социалната политика и политиката за заетостта, улесняване на трудовата мобилност – прилагане на принципа да мислим първо за малките предприятия, осигуряване на здраве и безопасност на работното място, по-добро прилагане, а не допълнително регламентиране и фокусиране върху конкретните инструменти за подкрепа на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря. Вероника Нилсън заместник-председател на Европейската конфедерация на синдикатите. Благодаря. Е, господин председател, благодаря, че ни поканихте на това изслушване. Малките и средните предприятия с гръбнака на европейски, европейския пазар на труда. Така че това е основен приоритет и за нас. Има много малко изследвания обаче, свързани с заетостта, която се създава от малките и, средните, малките и средни предприятия. Еврофонд наскоро публикува доклад именно по тази тема, в който се казва, че малките и средните предприятия създават заетост, ако са млади, ако са новаторски, ако имат активни стратегии за растеж и инвестиции. Това обаче са вътрешни фактори. Трябва също да разгледаме и външните фактори, които са не по-малко важни. Ние си даваме сметка, че политиките, които се изпълняват през последните години в отклик на кризата, финансовата дисциплина и така нататък, те засягат отрицателно не само заетите, не само наетите, но и самите малки и средни предприятия. Стана, бяхме свидетели на, на намаляване на възнаграждението на, на пенсионните фондове и така нататък. Също така сме изправени пред намаляване в инвестициите. Все по-малко се инвестира и до, и до сега още не сме достигнали, е, не сме се върнали на инвестиционните нива от преди кризата. Всичко това е от голямо значение за малките и средни предприятия и, и то е пряко свързано с достъпа до финансиране. Това е една от причините, поради които комисията е, въведе плана си за действие за капиталовите е, пазари в Европейския съюз. Така че има редица предизвикателства, които, които трябва да бъдат решени чрез политики. Това засяга в голяма степен финансовия сектор, най-вече финансовите спекулации. Напоследък станахме свидетели на редица противоречия в областта на, на данъчните системи и е, това как се прилагат правилата към големите предприятия и малките и средните и разликите в това. Ефективната регулация трябва да, е, да бъде в сърцето на, на една стратегия, която да осигурява е, добри работни условия за всички. Друг важен въпрос, който вече споменах, е недостига на инвестиции. А инвестициите са нещо, което е от голямо значение сега, нещо, което е особено необходимо сега ако не се противопоставим на липсата и намаляването на инвестициите, економиката ще се свие още повече. За разлика от големите предприятия, малките и средните е много по-вероятно да инвестират в растеж и развитие. За да подкрепим малките и средни предприятия, ни трябват различни нови економически политики – трябва ни инвестиционен план. Разбира се, разполагаме с плана Юнкер, но ни трябва много по-амбициозна инвестиционна програма. Трябва да увеличи инвестициите през едните 10 години, инвестициите в економиката, в образованието, в социалните услуги. Това е начинът по който можем да се справим с социалните и економическите предизвикателства, пред които сме изправени. Колегата каза, че инвестициите в квалификация от, от голямо значение, а през криза, поради кризата инвестициите в образованието бяха урязани сериозно. И те продължават да са на нива, които са по-низки от нивата преди кризата. И в тази област трябва те първа да, да стигнем до старите нива. Трябва да повишим а, квалификацията и компетентността на служителите. Трябва да намалим различията между ниско квалифицираните и високо квалифицираните служители. Трябва да укрепим професионалното образование и обучение. Трябва да, да адаптираме обучението към нуждите на бъдещето. Още няколко момента искам да засегна. Законодателството, което, което засяга функционирането на, на малките и средни предприятия, често пъти пред, представлява тежест за тях. Регулацията, регламентирането обаче също цели да, да, да гарантира равни права и равни условия за всички предприятия. правилата и нормите могат всъщност, биха могли да, да, да у, облегчат живота на малките и средни предприятия. Естествено, че не бива да задушаваме предприятията с безсмислени и ненужни правила и ограничения. Законодателството обаче трябва да бъде лесно изпълнимо, да бъде предвидимо и да не създава на излишна тежест. Не сме съгласни обаче с това да се създава по-лек режим за малките и средни предприятия специално, защото това противоречи на, на, на равните условия и равните правила. Качеството на заетостта според доклада на Еврофонд е по-ниско в малките и средни предприятия по отношение на сигурност най-вече на заетостта. Защото не бива да говорим единствено за, за, за бройки е, работни места, които се създават в малките и средни предприятия. Това, което трябва да преследваме са качествен, е качествената е, заетост. А това е пряко свързано също така и с нерегламентираната, недекларираната заетост. Малките и средни предприятия са най-уязвими по отношение на нелоялна конкуренция, така че това е въпрос, който не бива да ни обягва. Благодаря на вашата парламентарна комисия че се, за това, че се занимавате с този въпрос. Тази платформа, която създавате е едва първа стъпка, обаче трябва да се предприемат много, много, много допълнителни мерки. Благодаря. Благодаря. Представителя на ЦКОП е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Благодаря ви за поканата. Аз представлявам действително Европейската конфедерация на индустриалистите. На индустриалците, извинете. Нашата членска маса е работодател на 1,3 милиона души в Европа. Много се радваме, че имаме възможност да говорим пред вас за предприемачеството в Европа, за различните видове предприемачи, защото наистина са много разнородни нашите членове. Кооперативите е, се подчиняват на особена форма на управление. Нашите членове са както индустриалци, така и представители на сектора на услугите. Разбира се, заетостта е един от основните приоритети на кооперативи. От 2008 година са, са публикувани и проведени редица, редица изследвания, които показват, че кооперативите са по-устойчиви в период на криза. Това се вижда в по-малкия брой несъстоятелности и фалити. Във Франция, Италия, в Испания нивото на създаване на нови работни места е по-високо в кооперациите, отколкото в други типове предприятия. Най-вече в услугите. Разбира се, качеството на заетостта е от голямо значение. В... Сред нашите членове преобладават дългосрочните договори за заетост. Също така се осигурява и доста а, трудова мобилност. Голяма част от заетите сред нашите членове са жени и младежи. Над хиляда от от нашите компании са а, такива, които се управляват пряко от служителите. Това е много важно в сегашното положение на Европа, в кризата в Франция, Великобритания, Испания и други страни а, са примери за а, компании, които са били изкупени от служителите и работниците. Това е нещо, което смятаме, че трябва да се спомене във вашия доклад. Европейския съюз не може просто сляпо да инвестира в нови работни места и нови предприятия. Трябва да има мерки и инициативи, които да целят да запазят съществуващите работни места и, и, и предприятелите. Така че промяната на собствеността е един от начините за запазване на заетост и на, и на компании. Запазва се и, и, и е, регионално и местно ноу-хау по този начин. Разполагаме с статистическа информация, която ясно сочи, че а, е, този тип предприятия се справят по-добре и оцеляват по-лесно. Можем да ви а, е, предоставим данните, с които разполагаме. Много е важно за нас да се говори е, за, за възможността да се изкупуват компании от работници и служители. често пъти е, юристите и самите служители не, не знаят достатъчно, не разполагат с информация за тази възможност. Съжалявам, че е, надхвърлих времето, с което разполагам. Още няколко думи обаче бих искала да кажа. Коопер... Кооперациите са изправени пред по-различен вид предизвикателства и повече предизвикателства, отколкото останалите малки и средни предприятия. По-труден е достъпа до финансиране, от което води до забавяне в заплащането на, на, на служителите. По-трудно се по-трудно получават кредити, по-трудно -по участват в, в търгове. Изправени са пред дискриминация, най-вече в Централна и Източна Европа. По-трудно има достъп, получават достъп до фондове, които са предназначени за малки и средни предприятия. Още веднъж искам да подчертая, че разнообразието в различните е, управленски модели трябва да се отчита и да се уважава в Европа. Смятаме, че това трябва да залегне във вашия доклад. Благодаря ви. Благодаря. За председателя. По отношение на структурата на собственост, аз напълно съм съгласен с това, което казвате моята собствена, бивша собствена компания, всъщност премина именно през този процес. Тя беше изкупена от служителите. Господин Исански има думата сега. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Намаляването на сивата економика и економическия растеж са възможни само чрез стабилен растеж на сектора на малките и средни предприятия. Аз ще говоря за администрацията и предприемачите, защото начина по който се третират предприемачите от администрацията пряко влияе върху изпълнението на стопанските дейности. В Полша това е въпрос, по който не се говори. След края на тоталитарната система, 15 години по-късно, около 70% от работните места и 70% от приходите се генерират от малките и средни предприятия. Това се дължи на голямата решителност на полските предприемачи които започнаха буквално от нулата и въпреки че трябваше да се справят с сериозна конкуренция и трябваше да се справят с много тромава регламентация в данъчното облагане и съответните съдебни решения, въпреки всички тези препятствия пред предприемачите, можехме да имаме повече работни места и по-малко сива економика в Полша. За съжаление, в момента под заплаха е устойчивото функциониране на предприемаческия сектор, защото не можем да се справим с последиците от старата система и обвиненията, че всеки предприемач иска само да се възползва от бюджета. Напротив, предприемачите дават една допълнителна възможност за економическо развитие. Предприемачите очакват нормални условия, равнопоставеност и нормално прилагане на законодателството. Ето защо в тази връзка мога да отбележа, че години наред вече се борим с неправомерното прилагане на законодателството, най-вече в областта на данъчното облагане. И има и много съдебни решения, които се дължат именно от неправомерното прилагане на данъчното законодателство. Всичко това е много времеемко време, което можеше да се а, инвестира в а, стопанска дейност. Същевременно предприемачите се третират като обекти, като предмети от страна на държавата. Държавните власти много често подхождат произволно по отношение на интерпретирането на ситуации, на различни казуси, а и на законодателството. По този начин държавните служители няма как да бъдат държани отговорни за дейностите си. А, освен това има предпочитане и към чуждестранните инвестиции, които са добре дошли, но чуждестранните инвеститори много по-лесно функционират, отколкото полските инвеститори и предприемачи. А това противоречи на равноправието Поставеността и конкурентноспособността. Това се отразява на самите предприятия, защото те са изправени пред нелоялна конкуренция. Една от причините, разбира се, е и са високите разходи за труд, които са много високи в Полша. За микропредприятията едно от основните предизвикателства е, че имат ниски приходи. Така че тук виждате редица а, предизвикателства, пред които са изправени предприемачите. Те не могат да се справят с бремето и по този начин те преминават към сивата економика. Лошо планираната данъчна политика, например с ДДС или пък с акцизите, също играе важна роля, защото възпрепятства приходите за предприятията. Така че когато като разгледаме последиците, ще видим, че има голяма група млади поляци, способни, квалифицирани поляци, които вече работят в други страни, генерират приход за други държави. И въпреки, че много граждани могат да извършват стопанска дейност в Полша, те решават да не го правят заради решенията на данъчните власти. Тук мога да дам пример с моя компания. Бях работодател на 40 души и за много кратко време заради данъчните власти компанията ми фалира лицата бяха освободени и ми трябваха 20 години, за да докажа, че нарушенията на данъчното законодателство не са от страна на моята фирма. Има изключително много примери като този, защото никой не може да си позволи да води дела в продължение на 20 години, например. Какво можем да направим, защото това е изключително важен въпрос? На първо място трябва да се борим за упростяване на на данъчното законодателство, защото в момента разпоредбите, нормите в данъчното законодателство са крайно неясни. Трябва да се въведе принцип, съгласно който всякакви съмнения трябва да бъдат отсъдени в полза на дънакоплатеца. В момента съдилищата прилагат точно обратното правило, когато има съмнение, се отсъжда в полза на данъчните власти. И в такъв случай предприемачи преводачите понасят цялото бреме. Всичко е в техен ощърп. На следващо място трябва да въведем някакво минимално ниво на отговорност на данъчните служители. Също така трябва да променим и менталитета на данъчните власти. Една от основните задачи на данъчните власти трябва да бъде повишаване на приходите в бюджета, което да се подкрепи чрез повишаване на предприемаческия дух чрез, сред гражданите. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. На последно място давам думата на господин Иан Уокър. Благодаря. Въпросът, който разглеждаме днес е как да оползотворим потенциала за създаване на работни места на малките и средни предприятия. Колегите вече казаха, че малките и средни предприятия създават много добра възможност за създаване на работни места. В Великобритания сме установили, че работодателите на мал... в малки и средни предприятия имат по-високо ниво на удовлетвореност. Тоест това показва какъв е характера на малките и средни предприятия. Основният фокус на МСП-тата и, малки, и на предприемачите е тяхната основна стопанска дейност, а не генерирането и създаването на работни места – тук ми се иска да засегна въпроса в две части. Как можем да увеличим потенциала за създаване на работни места на малки и средни предприятия? На първо място да подсилим възможността за функциониране на малките и средни предприятия по отношение достъпа на финансиране, грантове за предприемачество, различни данъчни стимули, подкрепа за износ, надграждане на уменията за износ, а също така и възможностите за разработване на дългосрочна стратегия. Тоест всичко това ще даде възможност на малките и средни предприятия да се развиват. На второ място, след като секторът на МСП се развива добре, трябва да премахнем възпиращите фактори, бариерите, да се наема допълнителен персонал цялата верига от мотивация пред малките и средни предприятия съществува, но ако можем да премахнем бариерите пред създаване на работни места, ще бъде в полза какво възпира малките и средни предприятия да наемат нови служители? Мисля, че тук има три области, които можем да очертаем, които възпират хората от наемане на нова работна ръка. На първо място няма подходящо обучени и квалифицирани и мотивирани хора. Трябва да продължим да работим в тази насока. Аз бях председател на съвета на предприемачите и стажовете в Шефилд и там работехме за да установим какви са потребностите на бизнеса. Ако те се установят, тогава ще може да се нема допълнителна работна ръка. На второ място, работодателите трябва да, се, да имат гаранции в бизнес цикъла, че ако наемат допълнителни служители, това няма да увеличи тяхното бреме, ако се наложи да намалят броя на служителите без да имат допълнителни допълнителни разходи. Ако разходите за преструктуриране са прекалено високи и това много често е предизвикателство за малките и средни предприятия, то тогава те няма да бъдат склонни да немат допълнителни служители. Възможността да се създават допълнителни работни места предполага напълно гъвкав пазар на труда така че работодателите да се чувстват сигурни, че няма да има допълнителни разходи, ако трябва да преструктурират човешките си ресурси. И също така мисля, че работодателите трябва да знаят, че могат удачно да направляват бизнеса си, без да има допълнителни бариери препятствия, да има гъвкаво работно време, предоставяне на отпуск за бащинство или майчинство. В Великобритания въпроси, свързани с пенсионирането, изплащането на възнаграждение, прилагането на директивите и разпоредбите за работното място. Чухме също така регулаторното бреме и нормите, свързани с здравето и безопасността на работното място. Всичко това може да бъде допълнителна бариера. Освен това, трябва да анализираме и потенциала на пазара. Можем да разгледаме различни предприятия, самонети лица. Това също може да ни даде много важна информация. Още нещо, което искам да споделя като наблюдение Несъгласен съм с втория а, оратор за равнопоставеността. В крайна сметка живеем в глобален свят, конкурираме се с компании от Африка, Азия, където има много голяма гъвкавост по отношение на пазара на труда. Малките предприятия не очакват специално отношение, но трябва да отчетем факта, че всички тези бариери, които съществуват, бремето, което съществува, всички тези нормативни актове, гъвкавото работно време се отразява на малките предприятия непропорционално в сравнение с големите предприятия с хиляди служители, които могат по-лесно да планират и да бъдат по-гъвкави. Малките предприятия нямат този лукс. Когато планираме, трябва да вземем това предвид, а именно, че раз растежа и устойчивостта ще се убие в малките предприятия, ако не им позволим да имат тази гъвкавост. Гъвкавост, която ще им даде възможност да се развиват и да имат растеж. Благодаря. Dankeschön. Nun geht das Wort an den Berichterstatter. Благодаря. Нека сега да чуем докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите за изказванията. Ще се опитам да ги взема предвид в максимална степен но виждам, че това няма да бъде никак лесно. В моя доклад реших да се съсредоточа върху няколко фактора – и не е възможно да се спра на всички аспекти, които бяха изброени тук. Много е важно текстът да бъде кратък и конкретен. В първата част ще се спра нещо, което беше посочено в повечето от изказванията. Въпросът за уменията и квалификацията, където, както знаем, има несъответствия. акцент, прекаленият акцент в някои университети върху малък наброй специалности. Там се създават а, студенти и завършили професионалисти, но това не помага много за предприемачеството и за малките и средните предприятия. Другия проблем е липсата на квалифицирана работна ръка в Европа. И този проблем ще присъства обстойно в моя доклад. Другите елементи, които ще засегна, са разходите и гъвкавостта на пазара на труда, закрилата на работниците, Моите заключения в доклада са базирани на конкретни научни проучвания. Но вижте, не е единствено гъвкавостта на пазара на труда и намалената закрила за работещите, които са единствен източник за създаване на работни места. Във втората част на доклада говоря за някои неща, които бяха споменати от колегите. Регулаторната среда за развитието на предприемачество и за създаване на фирми. Тук има предвид не само яснота в данъчното облагане, но и липсата на стабилност и предвидимост по отношение на тълкуването на закона. Много често тези национални разпоредби не вземат предвид потребностите на малките и средните предприятия. Този въпрос много често се появява и в нашите дискусии тук. Третият въпрос, който е много важен, е така нареченото равенство или равнопоставеност. Наскоро комисарят Московиси каза, че на базата на данни събрани от комисията МСП се облагат с 30% повече данъци, отколкото големите предприятия. А големите предприятия могат да си позволят да наемат добри данъчни консултанти и експерти. И имат възможност да реализират така нареченото финансово планиране – Затова в Европа има нужда от равнопоставеност между големите фирми и малките предприятия. И още нещо. Не бива да забравяме и регионалната, регионалните различия. В различни части на Европа на условията за МСП са различни в Полша. Чухме от колегата от Полша. Предприемачите там настояват за равнопоставеност. И това е основната част в трет... основният момент в третата част на доклада. Ще се опитам да включа всичко, което казахте до тук в доклада. Благодаря. Благодаря, госпожа Клюни от НП. Благодаря на колегите, които предоставиха информация по тази тема. Няма съмнение, че МСП са изключително важни за създаването на работни места в Европа. В първото изказване и на, в последното имаше интересни неща – Аз мисля, че създаването на една фирма не започва с необходимостта да се създават работни места. Има няколко неща, които трябва да се е, уточнят заедно с докладчика, данъчното и данъчното облагане и регулирането, законодателството. Добре е да дадем възможност на МСП да се възползват от единния пазар в Европейския съюз. Господин Хендрикс каза, че е добре да се работи с законодателство, в, където, в което се предостави информация само веднъж, без да се иска една и съща информация повторно от държавните и административните органи. Виждам конкретно ползите от гъвкавата работна ръка. изключително а, къвкавото работно време, съвместяването между работата и семейни задължения, особено за жените. Самонетите лица са част от комбинацията и те трябва да бъдат засегнати в доклада, за да имат добър баланс. Съгласен съм с това, което беше казано за квалификацията. В Европа от дълго време разчитаме прекалено много на висше образование, а пък в индустрията има нужда от е, съвсем други умения и друга квалификация. Това може да се подобри чрез е, поставяне на акцент върху, върху професионалното образование и обучение. Благодаря на колегите за изказванията. Ще работим активно с колегата докладчик, за да можем да подобрим съдържанието на доклада. Äh, Искам да помоля на докладчиците в сянка да ограничат своите изказване само до две минути. Съгласен съм с значението на МСП за растежа в Европейския съюз. Сега ще кажа няколко думи за потенциала на социалните предприятия, където работят повече от 5 милиона европейци. Социалната економика създава много работни места и включва много хора с увреждания, в пазара на труда. Една от задачите на социалните предприятия е създаването на качествени работни места, които да останат и да продължат да съществуват в конкретния регион. Трябва да се опитаме да създадем благоприятни условия за МСП, като същевременно зачитаме и спазваме правата на работещите и правата на потребителите. Напълно съм съгласен с колегите, които се изказаха до тук, във връзка с това, че има нужда от е, съгласуване на уменията на пазара на труда с онези умения и компетентности, които се търсят от МСП, което може да бъде подобрено чрез стажове, Но всъщност основното предизвикателство, според мен, е квалификацията и най-вече дигиталните умения. Благодаря. Schön. фастни пункт, Punktlandung. прима. So, jetzt... Благодаря, казва председателя. Мариан Хоке. Мартина не може да присъства днес, затова ме помоли да каже няколко думи от нейно име. Тя е благодарна за конструктивната първа среща с докладчика и това, че той се е съгласил с много от предложенията на докладчиците в сянка. МСП са гръбнака на пазара на труда и е много важно да, се, да има квалифицирани работници. Другото, което е важно, е стимули за предприемачите, по-малко бюрокрация и намаляване на административното бреме. За да се даде възможност на МСП да наймат повече работници. Дигитализацията би спестила доста разходи и би повишила конкурентоспособността на малките и средните предприятия. И накрая, след като изслушах колегите, реших да добавя два коментара от мое име. От гледна точка на регулаторните изисквания трябва да се търси модел, в който изпълняването им се доказва веднъж и не се пита втори път за това. В тази част от регулаторното време не бива да пропускаме отпуските за майки, майките и бащите. Защото тук трябва да се потърси баланс между потребностите на работниците, правата на работниците и правото на предприемача да реализира печалба. Разговарял съм с много собственици на малки и средни предприятия. Най-голямата им най-големият им проблем е, е увеличените разходи за наемането на допълнително, допълнителен работник. Да. Тук националните правителства могат да играят голяма роля, като коригират съответно данъчното облагане – Това беше е, е, коментар на хората, с които се срещнах в последно време и затова реших да го добавя в моето изказване. der sowieso nicht da ist, insofern gleicht sich das wieder aus. Нека да чуем следващият оратор, казва председателят. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика, който много реално е отразил действителната ситуация след 2008 година, след кризата в средиземноморските държави бяха загубени много работни места. Мисля, че сега е момента да се промени стратегията и да се въведат стимули за да се помогне за развитието на малките и средните предприятия. Това е според мен основната цел, която трябва да следваме. А за това са необходими три неща. Първо, увеличаване на публичните инвестиции, намаляване на преките и косвените разходи, като същевременно помогнем за съкръщаване на разходите за работна ръка, МВФ, Международния валутен фонд публикувано скоро на проучване, чрез което, в което се казва, че увеличаването на публичните инвестиции подобрява и увеличава производството. Това е съвет на МВФ, който не може да бъде опрекнат в това, че е против установения ред, което означава, че би трябвало да се намалят преките и косвените данъци и да се даде възможност за заетост на онези лица, които са били дългосрочно безработни, така че да не загубят своите, своята квалификация и умения. обаче не може да се направи с постоянно намаляване <clears throat> на заплатите и надниците, който беше механизъм, който се използва в широк план на поне по-настоящем и до сега. В Италия Кооперативите е доста често Доминик Матан, благодаря. Благодаря, господин председател. Малките и средните предприятия са голям потенциал за създаване на работни места. Тук може би въпросът трябва да бъде как да защитим МСП, така че да не изчезват от економиките на държавите. Мога да използвам един пример от Франция. При фалите на малки и средни предприятия в медиите и в обществото настъпва пълно мълчание. Съгласен съм с това, което каза колегата от Великобритания за професионалното обучение и квалификация и търсенето на работни места. И нуждата от а, а, стажове, на, по време на които да се предадат а, знанията и уменията необходими за съответното работно място. Много често на фискалните разпоредби са изключително а, тежки за малките и средните предприятия. Данъчното облагане на МСП е с около 30% по-тежко, отколкото същото за големите компании. Да. Има известно противопоставяне между МСП и големите предприятия. Основното противопоставяне е по линия на разходите за производство. Големите предприятия могат да си позволят да намалят е, разходите и също времено да намалят цената на своята продукция. Да, Александра. Danke, euh, merci, monsieur le Полагате с е, една минута и половина. Благодаря, господин председател. Ще спомена някои от е, акцентите, които бяха посочени от колегите до сега. Всъщност, е, МСП трябва да са водещи по линия на създаване на работни места. Говорихме за подкрепа за стимули. Тези стимули следва да са на лице още от първоначалните моменти на създаване на малко или средно предприятие. в приемане, при приемането на нови закони много често не се отчита специфичния характер на малките и средните предприятия. Трябва да се мисли за намаляване на огромната бюрокрация. Като се търси на баланс и равнопоставяне. Добре е да поискаме от държавите членки да засилят своята работа по транспонирането на законодателства. Много често в Франция и в други държави се добавят разпоредби, които затрудняват малките и средните предприятия. И накрая е добре да призовем младите хора да бъдат смели и да създават свои предприятия на европейско равнище има доста програми, но младите хора не знаят за тях и това трябва да се включи в информацията за Erasmus+. Извинявайте, но закъсняхме много, което означава, че следващите оратори ще бъдат санкционирани. Gesprochen, nicht allerdings der Steuerwettbewerb SMIs, Mikrounternehmen данъчното облагане. Знаем от колегите в Комисията по данъчно облагане, че в Европа бремето на облагането е огромно. Всякакви видове данъци, местни и централни – Другият основен въпрос е трансграничното сътрудничество. Всъщност няма никакво трансгранично сътрудничество между държавните власти. За МСП от други държави, които имат дейност в Австрия, да се провери чрез такова сътрудничество дали са платили своите социални осигуровки в държавата, където са установени. Затова искам да помоля докладчика да вземе предвид и този въпрос. Липсата на сътрудничество между органите, които отговарят за тези ресори в отделните държави членки. Благодаря. Потенциалът за малките и средните предприятия е свързан с пазара. Ако малките ако тези предприятия работят добре, те ще успеят да създадат добри и добре платени работни места. В Гърция специално поради програмата на економии и изискванията на международните институции се създават големи пречки. Контролът върху капитала затруднява финансирането на малките и средните предприятия и в а, пропорционално съотношение МСП плащат по-голям дял за социалното осигуряване на своите работници. Мерките, които в Гърция се предприемат за економия, да карат малките предприятия да се преместват в държави, други съседни държави. 10% от тях вече са в България, 15% в бившата Югославска република Македония, Така се влиза в един а, кръг на създаване на повече бедност. Благодаря. Нашим експертам за такива информации и нам Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите, които очертаха насоките за развитието на малките и средни предприятия. Искам да кажа нещо във връзка с това, което каза колегата Сандърс за предприемачеството. Трябва да се съсредоточим на факта, че младежите, които се готвят да навлязат в професионалния си живот, трябва да бъдат обучавани в предприемачество, а не в това да търсят работа. Трябват ни повече малки предприятия. Трябва да обучаваме младежите именно в предприемачеството. Трябва да бъдат научени, че си струва да, да се поемат рискове. Трябва да се научат да се справят с стреса. Как да работят в екип, как да вземат стратегически решения. Всичко това са много важни умения за една успешна кариера. Да, питам се, смятате ли, че има, че има проблеми в нивото на подготвеност на младежите за пазара на труда? Смятате ли, че те не разполагат с а, такива умения, каквито са необходими? Достатъчно ли е а, обучението по предприемачество? Смятате ли, че има нужда от повече консултации. Малките и средни предприятия имат нужда от консултации, правни консултации и други професионални консултации. Ако ми трябва, ако трябва да <clears throat> взема кредит за да основа малко предприятие и се проваля и фалирам, няма да имам шанс да взема втори кредит. Смятате ли, че това е проблем също? Председателя. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че малките и средни предприятия са гръбнака на всяка една економика. Няма нужда да се убеждаваме в това взаимно Мисля, че трябва обаче да се съсредоточим повече върху малките предприятия. Те са много важни. Много важни са и в контекста на риболова в Балтийско море. Това е традиционен поминък, е, който хората практикуват с, с, с много любов. Това са семейни предприятия, които е, страдат от кризата. Причините за това са както в Полша, така и извън Полша. политиките, които съществуват, насърчават и облегчават големите предприятия. Освен това има много бюрокрация, много правила, които са неразбираеми. Данъчното законодателство е трудно разбираемо. И това е пречка за малките предприятия в областта на риболова в Балтийско море. Благодаря. Господин Башир, минута и половина. Благодаря на нашия гост. Извинете, благодаря на колегата за това, че пое инициативата за да изготви доклад. Благодаря и на заинтересованите страни за това, което казаха. През повечето от професионалния си живот съм се занимавал с управлението на малки фирми. Мисля, че съм доста компетентен в тази област. Мисля, че най-доброто, което можем да постигнем в нашата комисия, за да подпомогнем малките и средни предприятия и да увеличим потенциал, потенциала им за работни места, е да намалим административната тежест, от която страдат. Искам да, да цитирам заключенията на съвета от миналата седмица. Държавите членки поемат явен ангажимент да постигнат опростяване на регулаторната рамка. Това включва повишение, по, по, по, повече по, завишено ползване на, на оценките на въздействието и отмяната на ненужното законодателство. Аз бих искал колегите да отчетат тези ангажименти на държавите членки. те са от голямо значение, цитирам, за да се постигне економически растеж и, и, и заетост. Това са ангажименти, които трябва да се уважават. Сегашното законодателство е пречка за създаването на работни места. Има такива законодателни актове и те трябва да бъдат отменени. Трябва да се опрости законодателната рамка или да се промени, така че да се избегнат излишните отрицателни последици от него. И накрая, каквото и да правим в парламента, трябва първо да, да се замисляме за, за, за малките и средни предприятия, за по-низкото ниво. Благодаря на колегата за работата по това досие и очаквам с нетърпение да се запозная с окончателния текст. Председателя. Благодаря. Следващия оратор, много ви моля да спазва времето. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Даже не ми трябва минута и половина. Трудно е да, да пишем текстове, които имат практическа стойност. Тук говорим за, а, сега за работните места, потенциала за работни места в малки и средни предприятия. Първо трябва да си зададем въпроса, има ли такъв потенциал изобщо и в какво се състои той. И когато говорим за малки и средни предприятия, това е твърде общо. Кои малки и средни предприятия? В Южна Европа, в Португалия, в Испания има огромен брой микропредприятия и политиките в тази област са много различни и те трябва да са различни от тези, които са насочени към средните по размер предприятия. И насърчавам много горещо докладчика да, да, да отрази това в доклада. Малките и средни предприятия създават работни места тогава, когато са в период на растеж. Трябват ни не само нови малки и средни предприятия, но трябва да, да, да дадем възможност на съществуващите да, да, да растат и да се развиват. Само тогава могат е, да създават работни места. Следващия оратор, отново ви призовавам да, да не излизате от, да, да не се разпространирате, разпростирате над минута и половина. Сега ще зададем всъщност на експертите по една минута, ако искат да отговорят на някои от въпросите. Не виждам желание. Добре. Господин Хендрикс, първо тогава заповядайте. Една минута. Благодаря. Спомена се нещо за това дали се, дали се преподава предприемачество в училищата. Ми не, но има, такова, има такава препоръка и то още от 96-та година, преди 20 години. Преди 20 години комисията каза това. Трябва да от, от училища още да обучаваме децата в предприемачество. Ако погледнете учебниците, които, от които учат децата, по които учат децата, е, те винаги представят хората като служители, а не като предприемачи. Не ни трябва дерегулация, трябва ни по-добро регламентиране, по-добро, по-добро законодателство, което да бъде е, разписвано с оглед на малките и средните предприятия. Не става въпрос единствено за административната тежест. В Белгия, например, 16 часа а, седмично отнема на един предприемач да се занимава с а, административното бреме от законодателната рамка. Трябва ни по-добро законодателство и то трябва да се изпълнява. Благодаря. Вероника Нилсън два въпроса. Не е вярно, че Полша е една от страните с най-висока стоеност на труда. Всъщност тя е една от страните с най-низката себестоеност на труда. По отношение на временната заетост, искам да подчертая, че за много хора заетостта на не в, на непълно работно време е реалност, а не избор. Хората просто нямат избор и трябва да се примиряват с а, такава заетост. Господин Уолкър. Искам да кажа две думи за за минималното заплащане и за родителското заплащане. Собствениците и управителите на малки фирми трябва да се справят с предизвикателството на ситуация, в която трябва да, да освободят временно свой служител, да, да го да му позволят да ползва определен вид отпуск. Това, разбира се, е трудно за всички предприятия, но не е особено трудно за малките предприятия. Председателя, благодаря. В края на този дебат искам и аз да кажа нещо. Като синдикалист, като бивш синдикалист, ще се изкажа. Въпреки, че имам 25 години опит в управлението на малки и средни предприятия. Никога не съм имал усещането, че закона е по-благосклонен към мен. Като предприемач винаги съм се чувствал задължен да спазвам социалните норми обществените норми. В същото време не съм се чувствал и, и ощетен. Често пъти се говорят високопарни слова за достъпа на малките и средни предприятия до, до публични услуги. Малките и средни предприятия трябва да уважават и да зачитат работата на публичния сектор и, и, и законодателството. Аз винаги съм бил посветен и отдаден на своите служител и за това съм се радвал и на посветена, посветено отношение от тяхна страна. 5 април е крайният срок за измененията на 26 ще ги разгледаме, а гласуването е на 15 и 16 юни. Благодаря ви за участието в това разискване. Минаваме към следващата точка, която е седма в днешния ни ред. Иляна Иванова. Искам да приветствам с добре дошла от Сметната палата, която ще ни запознае с специалния доклад за екипите за действие за младеща. Изоставаме доста от програмата. И се извинявам и на докладчика, и на, и на другите колеги. Благодаря, господин председател. За мен винаги е удоволствие да говоря пред вашата парламентарна комисия за въпросите на заедостта и младеща. Не за първи път съм тук и това не е първия доклад, който е посветен на темата. Благодарна съм, че имам възможността да, да представя работата на Сметната палата. Едно от основните предизвикателства на Европейския съюз е, е безработицата сред младежите. Вече значи, държавите членки и институциите трябва да посветят е, усилия и ресурси за справяне с този проблем. Сметната палата е, също дава своя принос, като, като провежда одити на инициативите в Европейския съюз. Днес ще ви запозная с основните заключения от втория от специалните доклади – по въпросите на екипите за действие на младеща и подкрепата на комисията на тази инициатива. Това е инициатива, която е различна от гаранцията за младежите, на която посветихме първия си доклад. Първо малко предистория по въпроса. Създаването на екипите за действие за младеща плоди началото си в 2012 година. Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Португалия и Словакия бяха основни бенефициенти. Целта на тези екипи бе да се оползотворят максимално добре средствата от европейските структурни фондове от програмния период 2007-2013 година. Целта беше по-конкретно да се създадат възможности за заетост, заетост и, и възможности за създаване на малки предприятия. Това трябваше да се постигне чрез прилагането на най-добрите практики от държавите членки и преразпределението на средства, така че да се получи максимално, да се постигне максимални резултати в кратки срокове. Поради високата приоритетност на, на инициативата, съдеб... Сметната палата реши да проведе няколко одита в тази област. Бяха разгледани някои от пилотните проекти в рамките на програмата. Гаранцията за младежите в момента се изпълнява и предстои трети специален доклад, поне да се издаде в началото на едната година. По отношение на инициативата за екипите, основен обект на нашата проверка беше е, ефективността на, на оползотворяването на средствата. Проверихме дали е, действително се осигурява преразпределение на неоползотворените е, средства и докладите, които пише самата комисия. По отношение на ефективността на, на комисията в съвещателната и функция, комисията предоставя действително консултантски услуги на държавите членки, но в доста ограничен мащаб. Инициативата не успява да, да откликне на високите очаквания, които бяха изразени от Европейския съвет през 2012 година. Не е достатъчно и наблюденията и докладите за предходния програмен период. Няма, например, комисията достатъчно информация за това, кои са успешните проекти, които се финансират от Европейския социален фонд. Също така установихме, че Комисията е, е изработила общи фишове по страни, координира е, срещи и е, преразпределението на, на, на средства. Тези обаче дейности бяха засегнати. Тези обаче дейности не са достатъчно добре анализирани поради липсата на информация за финансирането от Европейския социален фонд. Така че и съветите, препоръките на комисията са недостатъчно ефективни. Второ, по информация от държавите членки, 1,9 милиарда евро от общо 10 на разположение от социалния фонд са били преразпределени до юни месец 2013 година. Всички държави членки са изготвили планове за действие за младоща или са е, засегнали тези е, дейности в е, националните си реформи. Тези обаче планове са доста общи по своя характер. Също установихме, че комисията не е проверила дали преразпределените средства правят вероятността за младежка заетост по-висока. На базата на информация от държавите членки която се предоставя на комисията, заключихме, че не е възможно да се оцени доколко нуждите на конкретни отделни групи на младежи са били обект на преразпределените средства от 2012 година. И трето, един проблем, който изниква в много от нашите одити, има някои недостатъци в наблюдението и докладването страна на комисията. Комисията е наясно с пропуските в информацията, която се подава от държавите членки, членки така че с цел изготвянето на доклади за съвета, комисията доброволно е изпращала запитвания за допълнителна информация от държавите членки. А комисията не разполага с правен мандат за проверка на надежността и, и достоверността на данните. Така че е, дори когато са били провеждани е, проверки, те не винаги са били ефективни. Така че анализът, който се представя пред съвет, е, страда от редица недостатъци тъй като не са провеждани системни проверки от страна на комисията. За това има потенциален риск от недостоверност на данните, които се отчитат. В заключение, в доклада си сме заложили три основни препоръки по отношение на управлението на подхода на комисията по отношение на очакванията от инициативите. Също така във връзка с начина по който комисията оценява, дава своята оценка за евентуални промени в програмата. И също така, трето, някои минимални проверки на достоверността, които трябва да се осигуряват да се провеждат от страна на комисията. Комисията действително е отчела тези трудности за следващия програмен период 2014-2020 година, но остава неясно как точно ще подходи към справянето с тези проблеми. Трябва да благодаря на комисията за съдействието от тяхна страна. Надявам се, че нашите заключения и препоръки ще се отполза за да усъвършенствате управлението на, на, на тези инициативи в бъдеще. С радост ще, изслуш... ще изслушам коментарите и въпросите ви. Благодаря ви за сега за вниманието. Благодаря ви, госпожо Иванова. С цел изчерпателност искам да кажа, че не сте сама, сте с колеги, както и, и, и някои бивши колеги. Вие сте бивш наш колега. А в момента представлявате е, Сметната палата и това са въпроси, които вие се налага да обсъждате и с редица други институции. Нека сега да преходим към дебата. Елизабет Моран Шартие не е в залата. Следващия оратор има думата. Заповядайте. Uh, Благодаря. И аз благодаря на Сметната палата и по-специално на госпожа Иванова за това, че представи резултатите от извършената работа пред Комисията по заетост в Европейския парламент. Наистина, фокусът на изследването е много специфичен, много подробен и наистина много много е важно да получим точни анализи на резултатите във връзка с екипите за действие за младеща. Проучването може да се определи като една много важна стъпка от последващите дейности и инициативи, защото те дават възможност за по-добро фокусиране и напасване на усилията и действията за справяне с младежката безработица. Знае много добре, че подобни инициативи не са многобройни, толкова колкото искаме да бъдат. Ето защо наистина европейските институции трябва да извлекат най-доброто от подобни инициативи, за да не се прахосват ресурси. По-конкретно този анализ е от изключително значение, защото наистина е право в десятката, а именно използването на Европейския социален фонд в управлението на програми. Не само по отношение на средствата, които се разходват, но също така и резултатите, които се постигат с тях. Това е изключително важно и се посочва и в препоръките на Сметната палата и те трябва да бъдат отчетени в разработването на бъдещи програми. Позволете ми да отбележа, че Европейския социален фонд е инструмент, към който трябва да подходим с особено внимание, беше урязан през последните преговори за многогодишната финансова рамка, а в момента се опитваме да го разтегнем във всички посоки, за да покрием програми и инициативи за постигането на конкретни резултати. Така че Европейския социален фонд е основният инструмент в социално направление, не единствения инструмент, но може да ни помогне да изградим мостовете за е, преодоляване на препятствията в обществото. Виждаме, че напоследък тези разминавания се увеличават. Още веднъж благодаря за усилията и за изготвения от ваш документ. Ще го разпространя в мрежата си, така че да повече колеги, повече хора да се запознаят с него. Надявам се, че и колегите ще го направят, за да проведем информирана дискусия за това как можем да подобрим използването на фондовете, най-вече Европейския социален фонд и всичко свързано с инициативите за младежката заетост като цяло. Благодаря ви отново. Благодаря ви. Яна Зитнанска е следващата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Съвсем накратко един въпрос от моя страна. На първо място, дали вие или комисията можете да посочите от името на комисията, да ни дадете конкретни примери за това как се променя процеса на мониторинг и как процедурите на одит са се променили в сравнение с предходния период 2007-2013 година. Какви са промените и ако можете да дадете повече информация за препоръките. Благодаря. Благодаря ви. Представителят на Алде не е тук. Го е същото нещо. Зелените нямат представител. В този случай Лаура Аджея. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на представителя на Сметната палата. И така, първото нещо, което ми се иска да отбележа, е, че тази инициатива започна да съществува не за да възнагради държавите, които участват, а за да помогне на онези държави, които не са се справили с целите за борба с младежката безработица. Така че първото нещо, което искам да отбележа е, че Италия не успя да покрие поставените цели за борба с младежката безработица и това беше заложено в визията на тази инициатива инициатива. Ето защо видяхме нова възможност в преразпределението на неразходваните средства. Както това се вижда и от окончателните резултати. Нямахме възможност да изготвим план за действие, т.е. ние го направихме, но в момента в който влезе в сила той веднага спадна жертва на обичайната бюрокрация в Италия, което унищожи възможностите. Това означаваше, че няма как да използваме средствата, които можеха да се преразпределят. На базата на казаното от господин Бенифей трябва да отбележа, че наистина, очевидно, това беше една много добра възможност но мисля, че реално фактът е, особено в нашата страна, че наистина има сектори в економиката, където хората не говорят английски, дори италиански не владеят на достатъчно добро ниво, нямат необходимата квалификация. Ето защо наистина с жалост мога да отбележа, че Италия отново не успя да се възползва от поредната възможност, която и се предоставя. Ето защо наистина трябва да има информация по тази, по тази тема. В страната ми има наистина големи пропуски, има много средства, милиони, които не се разходват по предназначение и трябва да се използват тези възможности. Благодаря председателя. Нека сега да чуем и останалите оратори. Госпожа Язивенска. Благодаря, господин председател. Благодаря за този задълбочен доклад, но трябва да отбележа, че наистина изчетох доклада с прискърбие, защото ам, използването на този инструмент не е на необходимото ниво особено в контекста на криза, криза, която засегна най-вече младите хора. Можете ли да обясните защо се получава така? Защо Европейската комисия прие единствения критерий за оценка на програмата, който не е обвързан с крайните резултати. Всички държави членки говорят за броя на участниците в програмата, но това не определя крайния резултат. Крайният резултат е свързан с заетостта. Има страни с много добри резултати, например Португалия броя на създадените работни места, броя на стажовете, броя на по-високата заетост. Защо комисията налага използването на подобни показатели за отчитане на резултатите? И защо всички държави членки трябва да използват този набор от показатели? Защо комисията не е извършила проверка? Това са фондове, които трябва да се използват надлежно. Комисията обаче не е проверила дали това пренасочване на средства може да помогне на младежите да намерят работни места. Защо няма подобна проверка? Защо няма мандат от страна на комисията по отношение на оценка на доклада? бих искала да насоча вниманието ви към факта, че в доклада е описан един отличен положителен случай, пример от Италия. Знаем, че в страната има много бюрокрация, бюрокрация, която не дава възможност за развитието на подобни инициативи. Благодаря, Юта Штайнбек. Благодаря. Благодаря, че отново сте тук в нашата комисия. Отново имаме възможност да обменяме мнения, както и преди. И така, младежката безработица. Нещата се развиват, но много бавно в Европа. И мисля, че трябва да анализираме какви са първопричините, защо се получава така, какво може да направят институциите, какво могат да направят държавите членки, за да подобрят резултатите. Нещата не се свеждат само до средствата, но и до качеството на свършената работа за използването и разходването на тези средства. Комисията не може да излезе с една и съща рецепта за всички държави членки, защото в крайна сметка ситуацията в държавите членки варира структурни промени. Те трябва да бъдат организирани на местно равнище, защото именно там са и проблемите. И един въпрос, ако ми позволите. Можете ли да кажете малко повече по отношение на качеството на работните места, които се предлагат на младежите? Няма смисъл на предприятията да се дават средства и те да ги използват както си пожелаят. Смятам, че тези средства трябва да им се отпускат за създаването на качествени и устойчиви работни места за младежите. Какъв е вашия опит по отношение на работата с социалните партньори, не само предприятията, но и профсъюзите на местно равнище. Много често профсъюзите разполагат с много подробен преглед на ситуацията, която преобладава в съответния регион. Още веднъж благодаря ви сърдечно и наистина е много важно за нас да ни помогнете, защото това е спешен проблем за Европа, с който трябва да се справим и то добре. Председателя, благодаря. И аз се включих по изключение в списъка. Исках да взема думата, защото исках да направя препратка към нещо конкретно. Сметната палата евентуално може да ни помогне в тази ситуация, за да включим в нашите послания конкретни елементи. Миналата година ние разгледахме в нашата комисия инициативата за младежката гаранция. И може би си спомняте, че имаше прекалено малко ефективни проекти за справяне с младежката безработица. Междувременно, на базата на този доклад, аз анализирах нещо, което е типично за моя регион. Има определени страни, определени региони, в които има особено високо ниво на младежка безработица и те могат да поискат допълнителни средства. Тук мога да дам като пример Гърция. Но има случаи, в които няма възможности за обучение, защото през последните няколко години Хиляди компании в Гърция фалираха и те няма как да дадат възможност за работа за младежите. Много се говори и за професионално обучение. Региона в Тюринген има подобна възможност. От петък насам имаме вече и меморандум за разбирателство между а, Гърция и Тюринген споразумение, което засяга квалификация за граждани на Гърция, които могат да дойдат в Тюринген да получат квалификация там на гръцки. Всичко е много праволинейно организирано, не е обвързано с допълнителна бюрокрация. Участващите работят заедно, обсъждат всички елементи в програмата. Много често камерите се оплакват, че няма програми с Украина, Полша, Гърция, Италия, а биха искали да разработят такива програми, но нямат тази възможност, защото не разполагат с достатъчно финансови средства. Един конкретен случай. 25 младежи от Португалия имаха възможност да бъдат обучени в Германия, но нямаше достатъчно средства. А средствата не бяха много. Така че председателите на камерите, на търговските камери, много често се оплакват от тези липсващи възможности. И това въжи не само за Германия, но и в Европа като цяло. Именно поради тази причина нещата не се получават, нещата се провалят заради бюрокрацията. Така че нашата комисия наистина трябва да проследи ситуацията, как се развива и въпросът ми към Сметната палата е до каква степен можете да ни помогнете в тези усилия наистина можем да анализираме ситуацията и да извлечем полките. Да се изготвят повече документи? Не, не ни е нужно това. Трябват ни повече конкретни инициативи. В Германия казваме, че ако не знаеш какво да направиш, тогава трябва да основеш работна група, след това да започнеш да разработваш проект. Но не това ще ни помогне. Трябват ни конкретни инициативи. Трябва да положим усилия в тази насока. Така че това е въпросът ми. Госпожо Иванова, имате думата. Председателя, а, извинявайте, може би първо комисията. Нека да дадем първо думата на комисията. Заповядайте. Кой е тук от комисията? Южи Плезиди. Той е ръководител на звено в Генерална дирекция за етос в комисията. Да, благодаря, добър ден, благодаря, че давате думата и на комисията. Ще се опитам съвсем накратко да се изкажа, за да не проточвам дискусията, но чух и въпроси насочени към комисията, за това ще се опитам да отговоря и на тях като въведение ми се иска да благодаря на Сметната палата за свършената работа, за добре балансирания доклад, който са изготвили по тази така важна политическа инициатива, свързана с екипите за действие за младеща. Наистина комисията може да се съгласи с това, че има много, има традиционни препятствия по отношение изпълнението на подобни инициативи, като отпускането на краткосрочна еднократна помощ за държавите членки за борба с младежката безработица, когато тя беше изключително висока. Остават препятствия и пред това да разработим такива добри решения да се покажат добрите резултати участващите държави членки и инициативи, които дават възможност за пренасочване на средства и ресурси към мерки които да помагат на младежите да намерят работно място или пък да подобрят квалификацията си. И както госпожа Иванова посочи, подобни инициативи се развиват и в момента и очакваме в бъдеще да видим какъв е пълния им потенциал и конкретните резултати, за да видим как можем да намалим броя като цяло на незаетите лица. До момента не, няма достатъчно добри резултати, но така или иначе ситуацията вече започна да се подобрява през последните няколко месеца. Освен това, господин председател, трябва да отбележа, че препоръките набелязани от Сметната палата могат да получат нашата подкрепа. Съгласни сме с тях и наистина смятаме, че в анализите и предложенията в рамката за програмата и финансовия период 2013-2020 година сме учели и полуките от миналото. Съгласен съм и с казаното от госпожа Иванова, а именно, че трябва наистина да преценим как ще се развият нещата си реално, от финансова гледна точка трябва да направим оценка, да извлечем полуките за в бъдеще, в случай, че все още има пропуски и слабости. Сега ще ще се спра на някои от въпросите, най-вече по отношение на госпожа Житнянска за рамката за мониторинг. Няма да навлизам в подробности заради ограниченото време, но някои от ключовите подобрения за новата рамка е въвеждането на набор от общи показатели, които трябва да се проследят от всички държави членки при изпълнението на проекти по Европейския социален фонд. Те са посочени в регламента за Европейския социален фонд и те проследяват изпълнението на действия дейности, най-вече какво се случва с участниците по дейности, получили финансиране по фонда 6 месеца след приключване на съответната инициатива. Това е много важно, защото ще ни даде възможност да съберем общите данни, но и сравнимите данни. На второ място трябва да посоча и надежността на системата за мониторинг и това е критерий за оценка на функционирането на системата за отпускане на средства на държавите членки. В резултат на това тя е и част от одитите на националните органи и комисията, на базата на която те могат да проверят надежността на системата и на данните. По този начин всички имат по-голяма гаранция за надежността на предоставените резултати. Така че това са двете ключови промени за, в рамките на периода 2014-2020 година. И накрая, съвсем накратко по въпроса защо комисията не може да предостави по-надежно надежен процес на мониторинг за това какво се случва с средствата, отделени по инициативата за екипите за действие за младеща. Основната причина е, че взетото решение беше насочено към това инициативата да бъде в краткосрочен план с политически характер. И един фактор в това отношение беше инициативата да се организира без да се променя а, законодателната рамка, защото това щеше да отнеме много време и да доведе и до повишена бюрокрация. Така че комисията трябваше да използва рамката така както съществуваше тя, без да добавя нови задължения и изисквания а, към държавите членки. Използвахме инструментите за докладване, с които разполагахме, без да имаме правна база, правно основание. И както госпожа Иванова правилно посочи, обърнахме се неформално към държавите членки да ни предоставят информация, за да ги предоставим и на други заинтересовани страни, парламента и съвета. Именно това направихме и то отговаряше на обхвата на инициативата и какво се очакваше да постигне инициативата, но и извлякохме полките за периода 14-20 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Иванова, моля. Благодаря на всички депутати, които взеха думата. Вашите изказвания ще ни помогнат да подобрим работата си по бъдещите доклади. Благодаря за коментарите и въпросите. Нека да мина към конкретните коментари. Господин ПМФ каза нещо много важно за този вид инициативи. Как да се опитаме да извлечем най-положителното от тях – и тук е добре да вземем предвид и добрата практика, а пък при одитите за ефективност имаме задължение да посочим и добрите примери и добрата практика. Нашият акцент беше не върху похарчените средства, а върху резултатите. Затова се опитахме да видим доколко парите са харчени ефективно и до какви резултати са довели не само количеството средства, но и качеството на резултата. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да се обърне специално внимание на социалния фонд, защото той не строи магистрали, но разполага с инструменти, с които помага на най-уязвимите групи в Европейския съюз. Всъщност е, този фонд има по-нисък е, процент грешки в сравнение с е, структурните фондове, но ефективността е малко трудна за измерване, тъй като това не са физически обекти, които могат да бъдат видяни и премерени. И не бива същевременно да си мислим, че една такава инициатива е нещо като панацея, която ще разреши проблема с безработицата като цяло. И ако мога да мина към вашите заключения, господин председател, вие съвсем ясно посочихте кои са най-важните елементи в комплексния, холистичния подход защото тук става дума не само за пари, за включването на, на групи хора, търговски палати, на предприемачи по, по Erasmus. Един от проблемите е, е бюрокрацията. Това са неща, които излизат малко извън на обхвата на аудита, но винаги провеждаме дебат за баланса между контролните механизми и резултатите. От една страна контролираме какво се харчи, но пък от друга страна не бива да въвеждаме прекалено много бюрокрация, за да не се плашат бенефициерите и да кандидатстват за подкрепа. Питате как можем да помогнем? Да. По всякакъв възможен начин, не само чрез финансовите одити, но и одитите за ефективност. Вие споменахте образованието, обучението, устойчивост. В момента работим по един друг въпрос одит на образованието и след като приключим с този одит, ще, с удоволствие ще дойда при вас да представя резултатите от него. А пък по другите конкретни въпроси, мадам Цитанска попита за конкретни примери за мониторинг. Комисията всъщност отговори изчерпателно на този въпрос. Да, мога само да потвърдя, че в новата регуляторна рамка се предвиждат е, доста показатели за ефективност. Това са няколко страници с показатели. Все още не знаем е, дали ще бъдат е, достатъчно ефективни. И разбира се, че ще проверим как се изпълняват тези показатели. А пък за препоръките, те са в последните страници на доклада. Първата препоръка, най-важната, е насочена към основното предизвикателство по тази инициатива. А пък тя е как да се подходи спрямо големите очаквания от една такава инициатива. Така че препоръчваме е, комисията да вземе предвид всички възможности и съответните ограничения, които се идват от е, политическия контекст. Втората препоръка е насочена към това как е, комисията да работи по исканията на държавите членки и как да одобрява измененията. Само ако <clears throat> се ангажира с допълнителни резултати, само тогава да се разрешават трансфери между оперативните програми, между отделните приоритети. Тези препоръки са записани на последните страници 36, 37 и 38. Надявам се, че тези препоръки ще бъдат взети предвид. Госпожа Агея спомена италианският казус. Да, Италия беше част от тия шест държави. Вярно е, че и вие имате нужда от такава информация – Надявам се, че тя ще стигне до вас. Защото тези неща ще ни помогнат да знаем какво да избягваме в бъдеще. Госпожа Йозовецка попита за ролята на комисията. Мисля, че комисията беше в състояние да отговори на този въпрос. Тя обясни, че за сега в момента не е имала правни рамки как да работи по тази инициатива, е използвала предишни рамки. Госпожо Штайн, благодаря за вашите коментари. Съгласна съм, че нещата не се развиват така бързо, както ни се иска. Особено по линия на резултати във връзка с младежката заедостта. Вие сте права. Вярно е, че е важно не колко пари се харчат, а на какви резултати се постигат с тях. Съгласна съм, че а, няма една рецепта, която да може да се прилага във всички държави членки. Всъщност това е въпрос на преценка на комисията да отчете особеностите на държавите членки. Това остава като още, една, още едно предизвикателство. Ще видим как ще бъде взето предвид през новият програмен период. Един много важен въпрос, който не беше част от нашия одит, беше за качеството на предлаганото работно място. В докладите беше споменато, че това е общо взето един от основните недостатъци в инициативата. В отделните държави членки има разлики между това какво представлява качествено работно място, щатно работно място а, или нещо друго. Но все пак успяхме да извлечем няколко изисквания и след това оставяме на, на властите в държавите членки да преценят какви да бъдат критериите за добро работно място. Важно е тук, че има поне някакъв минимален набор от изисквания, които да гарантират качеството на работното място за младите хора. Да, вярно е, че бизнеса и профсъюзите трябва да участват. Съгласна съм с идеята на председателя на И не бива да очакваме, че тази инициатива е хапчето, което ще реши, ликвидира всички болки и проблеми. Това беше за сега. Ако има други въпроси, готова съм да отговоря. Ако не, благодаря, очаквам с интерес и нетърпение да работим заедно. Благодаря, госпожа Иванова. Ще се опитам да повторя няколко неща от е, вашите заключения. Да, тук става дума за пари на дълнакоплатеца в Европейския съюз и тези пари трябва да се управляват много внимателно и да не се допускат злопотреби. Трябва да се потърси баланса между потребностите, механизмите, които се прилагат и адекватното разходване на средствата. И затова трябва да се подготвят съответни практически инструменти, които да ни помогнат да създадем рамка за подкрепа за младите хора, за да могат да намерят работа. В нашата комисия сме говорили много за стажовете. Да, често се създават работни места, но там а, заплатата е доста по-ниска от тази, която е минимална за страната а пък в европейската рамка и в националните механизми за контрол виждам, че има още какво да се направи. Благодаря на Сметната палата, благодаря и на вас, госпожо. И с удоволствие ще ви каним в нашата комисия в бъдеще. Благодаря. Благодаря, колеги. Приятна почивка за обяд. След обед продължаваме в 3 часа в същата зала.